Ja, liebe Kolleginnen und doch. Скъпи колеги, всъщност, ако обичате, бих искала да открия заседанието. Започнах е, с е, скъпите е, с скъпи колеги, колежки, защото виждам три от нашите колежки са тук. така все още бройката е доста малка, но вероятно ще се появят и някои представители на мъжкия пол допълнително, наши колеги. Дали имате възражение срещу дневния ред? Нямате, значи се приема. Втора точка от дневния ред съобщение на председателя – първо да ви запозная с заседанието на, заседанието на координаторите от 11 юли. Първо се разгледахме приоритизирането, подреждането на досиетата е, и редица от е, колегите изразиха своите съображения и се взе решение да не се е, взема всъщност решение приоритетите и да продължим с собствените досиета Колкото до е, многодишна финансова рамка, е, обсъдихме конкретните е, програми. Решено бе да не излизаме със становище по междинния доклад на БАЧ по многодишна финансова рамка, но се разбра, споразумяхме, че ЕКОН ще намери начин да участва в процеса, за да има връзка последователност между въпросното проекто резолюция и досиетата, за които става дума. Колкото бъдещите назначения, координаторите си взеха под внимание проекто графика за назначаване на председателя и председател на надзорния съвет, колкото до проекто календара на заседанията за 9 та година. Знаете, че гласуваме по резултата от заседанието на координаторите още на заседанието ни на 29 август. Тук Заседанието на координаторите разгледаха и е, делегациите, които ще се проведат във втората половина на 18-та година, колкото делегацията до САЩ. Обсъдихме разпределението на местата и проектопрограмите. Няма е, ще, забележки по проектопрограмите. Ре, реши се да не е, пренасочваме местата, които не са е, заети. Е, делегацията в Китай. Е, Обсъдихме предварителната проектопрограма. Е, координаторите е, излязаха с предложенията по проектопрограмата. Е, реши се те да бъдат днесени не по-късно от седмицата на 29-ти, същото и с делегацията за, до Италия. Е, в края на юли заседанието на координаторите обсъди някои економически въпроси, свързани с економическото управление и специално мандата на управителния директор и заместник управител директор на ЕФСИ и координаторите се е, споразумяха по начина по който ще работим нататък. Заседание на представителите на националните, е, на националните парламенти се насрочи за 29 октомври решено бе да се включи въпроса за засиления надзор над програмите на следващите заседания на координаторите, отделно и на председателите на националните делегации. На 8 октомври ще е, има съответно заседание на ЕКОН. По петициите координаторите ще да изпратят е, коментари не по-късно от е, седмицата на 29 и последно под е, рубриката Разни, заседанието на координаторите обсъди следните теми и обмени мнение по следното да се включи в програмата за следващото заседание решението на омбудсмана по анкетата от 2000 номер 1697 от 16-та. Това беше по съобщенията. Сега да преминем към редовния си дневен ред с трета точка. Проекто становище за намаляване въздействието на някои пластмасови продукти върху околната среда. Е, задължението ни е да излезем с е, проекто становище. Водещата комисия е ЕНВИ. Само за ваше сведение, от самото начало, е, ние от ЕКОН трябва да гласуваме по това становище още на 24 септември, поради доста сгъстения график на е, водещата комисия АНВ. И така ще започнем разглеждането с е, дискусията с 6-месечен доклад от нашата докладчика Барбара Капел. Имате думата. Благодаря, господин председател ограничаване въздействието на някои е, пластмаси върху околната среда, това е, е становището, е важна тема, е, тъй като годино близо 500 000 тона пластмаси попадат в водните басейни и тази, това количество се увеличава. Те Това заплашва екосистемите, биоразнообразието и някои дейности човешки, като корабоплаването и рибарството. Е, най-големите е, замърсители са 18 развиващи страни. Китай е най-голямата, следвана от е, Индонезия, Филипините и Виетнам. Те са сред най-големите, САЩ също са сред големите замърсители. 80% от замърсяванията са от тези страни, например. Е, и първото заключение е, трябва да избегнем замърсяване на моретата е, с един глобален подход е, и да възприемем мерки по, по линия на 20-те ОСР и да прилагаме целите на ООН за устойчиво развитие, за да можем да се преборим с този проблем. Второто заключение трябва ни засилване на кръговата економика е, а именно да се увеличи квотата за рециклиране пластмаси над 30%. Е, САЩ е, са достигнали 10% от това. А, имате предвид, че те са след 20-те най-големи замърсители на водните басейни, на морето и океаните. Целта е с 50% да бъдат намалени до 25-та и с 35 до 2030 година до 19 та се предвижда 18% намаляване е, аз е, предлагам в моя доклад следното. Е, всъщност, моят доклад почива върху студия, която върху замърсяването на, на моретата с, с пластмасови бутилки, упаковки от цигари, напитки и други тези пластмасови продукти са 70% от общото замърсяване на моретата би трябвало, както казах, до, до 2030 с 50% да бъдат намарени тези замърсители и е, трябва да бъдат държани отговорни, е, производителите, отгов... производителите трябва да бъдат държани отговорни за изхвърлянето на подобни материали. е, трябва да се приемат мерки, свързани с съдовете, съдържащи питейна вода би трябвало с тези мерки да избегнем щети върху околната среда на 111 милиарда евро наистина потребителите ще е, бъдат, е, ще трябва да направят е, някои жертви, но това ще доведе до съкрещение на стойност 6,5 милиарда евро нямаме информация за разходите по провеждане на тези мероприятия. Това ме води на трето заключение. Да вземем предвид целесообразността на всичко това. Забраната върху пластмасови продукти е, ще засегнат е, близо 20 000 производители на такива е, продукти в Европа, което ще ги тласне към научно-изследователска и развойна дейност за разработване на нови продукти, които да ги заместят съответно целесообразността означава и отговорност от, от страна на производителите и съответно е, провеждане на оценки на въздействието на е, произвеждани продукти. четвърто заключение – повече средства трябва да се заделят за научно-изследователска и развойна дейност в рамките на Хоризонт 2020 250 е, хиляди евро ще бъдат заделени за стратегия за пластмасовите продукти и е, е, това, според нашата преценка, това няма да се отрази върху е, е, конкурентоспособността. Напротив, ще се създадат е, е, голям брой нови работни места на е, място. Важно е да се засили съзнанието, да се заостри е, съзнанието на хората, е, за съществуващата опасност, да има и системи за стимулиране, насърчаване. Това са основните моменти на моето предложение. Е, бих е, се радвала е, с докладчите в Сянка да обсъдим и така конкретизираме съответните предложения за изменения в рамките на следващото заседание на докладчите в Сянка. Се надявам вече да излезем с по-конкретни текстове. Благодаря, госпожо докладчик. От НП за две минути има думата колегата Томш. Сведа, хваля лепа най-пре колегици. Благодаря много за дадената ми дума и благодаря на госпожа Капел за усилията. Това е въпрос, който залага големи предизвикателства пред промишлеността. Има предизвикателства, обаче и нови възможности. Европа още веднъж може да се окаже водеща в промишлено отношение. Време е и да говорим, но и да действаме по този въпрос. Директивата за пластмасовите изделия е добра, тя е добра и за околната среда и за нашето бъдеще, но необходимо е да знаем, че тази сфера на дейност. Пластмасите в околната среда е нещо много сложно и ни е необходим комплексен подход, който да обхваща и производители, и потребители. Да, нашата група подкрепя забраната на използването на пластмаси и ограничаването му там, където не е възможно то да бъде е, забранено. Но е необходимо време за адаптиране, особено в сферата на опаковките на хранителните продукти. Необходима ни е, е опаковка, която да бъде ефективна от гледна точка на разходите, така че да не се вкарват в големи разходи потребителите. Ако промишлеността не е в състояние да предостави качеството, от което имаме необходимост, трябва да дадем време за това, защото е в интерес на всички ни да достигнем целта, която сме си поставили. Но отново необходимо е време за да се нагодим. Освен това, искам да засегна и въпроса с обучението, информирането на потребителите. Трябва да отидем по-далеч. Госпожа Капел каза, че повечето от отпадъците се създават извън Европейския съюз. Именно за това е толкова важно да се Европейския съюз да бъде отново водещия и да работим не само в рамките на нашите граници, но и извън тях. Нашите организации трябва да разпространяват тази информация. Обучим младите хора, трябва да обясним каква е вредата. Така че накрая ще кажа да, подкрепяме забраната за използването на пластмаси, но трябва да гледаме на въпроса по-комплексно, а потребителите имат нужда от време да се адаптират. Благодаря. Благодаря, госпожо Томш. А сега от ЕКАРЕ колегата Лука има думата. Благодаря, господин председател, госпожо Капел. Докладчик е, е, представи едно отлично резюме на е, темата. И наистина тя свърши съществена работа, и, но предстои важна работа по предложенията за изменения. Безсъмнено, това е много важен проблем от гледна точка на околната среда, е, тук економическите и е, екологични е, аспекти са взаимосвързани и трябва точно формулировките ни да отговарят на това и трябва да търсим адекватно решение на тези, този важен проблем замърсяването на именно на моретата и бреговете, крайбрежията с пластмасови продукти. Е, е, госпожа Капел е, основателно каза, че това е проблем, който стига далеч извън границите на Европейския съюз и това изисква международен подход към проблема. Това обаче е доста трудно постижимо, тъй като има различни интереси, е, интересите на големите замърсители са е, различни от тези на е, държавите в ЕС, но Европейския съюз също допринася, така че трябва да видим какво можем да направим и в рамките на Европейския съюз, за да редуцираме, да намалим драматичното замърсяване на моретата и брегове, крайбрежните райони. В този доклад има обаче няколко е, слаби места, е, по които трябва да, които ще говорим допълнително с докладчик е, и докладчиците от другите политически групи. Бих искал тук да се спра за предложение, върху предложението на, за отговорността на производителите. За мен това е доста проблематично. Защо? По две причини. Първо, тази е, по-голяма отговорност е, е, няма да, да доведе до решаване на проблема в неговата основа защото и не би трябвало допълнително се натоварват производителите. Разбира се, разбира се това е свързано и с разходите, но, но, но това не оправдава, увеличените разходи не оправдават допълнителното натоварване върху производителите. В това отношение трябва да помислим допълнително. Второто проблематично, втория привличен момент е, е производството на, на, на производство на продукти за еднократ, пластмасови продукти за еднократна употреба, опаковки на продукти, които се внасят отвън. Тук вече трябва да помислим за законодателствата между производители, които се отнася, законодателството, което се отнася до производителите в Европейския съюз и трети страни. Е, би трябвало да не е, натоварваме с допълнително е, местните производители така, че и това да тласка потребителите в Европейския съюз да купуват по-изгодно продукти отвън, което няма да реши проблема ще подкопае, ще изкриви конкуренцията. Е, това са слабите моменти. Е, не съм убеден, че тук подхода на докладчетата е верния, но очаквам да водим е, конструктивна дискусия по тези въпроси с докладчите в сянка. Сега от Алде колегата Пиеник. Уважаеми господин председател, госпожо Капел, уважаеми колеги, предложението на комисията и Приноса на нашите колеги от ЕНВИ са нещо много важно. Напоследък става ясно какво е въздействието на пластмасите върху околната среда. Е, задължението не е само задължение на потребителите, това е и задължение на е, потребителите. Е, така че трябва да има структурен, всеобхватен подход, който да ангажира всички заинтересовани страни. Съгласна съм, че трябва активно да се намали потреблението на някои пластмасови изделия, но това не може да стане стане от днес до утре. Един продукт трябва да може да бъде заместен от альтернативи, които са жизнеспособни и не се отразяват толкова зле на околната среда. И затова трябва да обърнем поглед към науката, която трябва да намери тези заместващи материали. И а, за да постигнем резултати е изключително важно пластмасовите продукти за еднократна употреба да бъдат използвани повторно или рециклирани. И това ще даде възможност за балансиран подход и а, ефективни економически резултати. Нека да не забравяме, че подходът, за който става дума, дава възможност за нови економически а, възможности. А, освен това, искам да благодаря на госпожа Капел и възможността за гъвкав подход на държавите държавите членки, които да прилагат регионални а, политики. Но, когато става въпрос за етикетиране и други изисквания, трябва да има единен подход, за да бъдем ефективни, прозрачни и а, да може единния пазар да функционира както трябва. Скъпи колеги, можем да се справим с проблема и ще го направим. Благодаря. Благодаря. Сега имат думата представители на ГУЕ. Желаете ли е, колегата Бемел да говори от името на е, ГУЕ? Не сте се записали, но имате думата. Извинявайте, търсех. Търсех. Гледах в момента другото становище за бъдещето на Европа. Извинявайте, все още говорим за отпадъците. Извинете, обърках се. Разсеях се малко, съжалявам. Ако няма никой да вземе думата от ГУЕ, тогава да дам възможност за спонтанни изказвания. Никой не е дал заявка, няма такива. А, съотношението на мъже към жени в залата е 6 към 2, обратното жени към мъже. Е, така ще дам е, в такъв случай отново думата на докладчика. Благодаря на е, изказалите си. Е, по съдържание е, то нямаме големи различия с докачите в сянка. Всички сме на, е, наясно, че трябва да има глобален подход. Е, Разбира се, на ниво държави членки трябва да се предприемат мерки, за да има хармонизация на европейско равнище, поне идеалния случай на международно, но поне на европейско и разбира се, е, думата за отговорността на производителя е, е сериозен препани камък, е, но наистина ще въвлечем всички докладчици от съответните политически групи, докладчиците в сянка за една пространна дискусия по тази тема, за да решим въпроса с отговорността. Срока за внасяне на извинения е много кратък, 6 септември и, е, както каза председателя на 24 септември, ще трябва да се гласува, така че ще трябва да съобразим процедурите си и да нагаждаме е, графика на заседания е, така много гъвкаво към е, този на докладчите в сянка, за да можем до 24 септември да е, сме готови. Е, благодаря ви от сега за е, това, че ще сте на разположение за така интензивна работа в този, в кратки срокове. Значи изменението до 24 септември, е, както се каза, много кратък срок, но пък е, е, ще ви помоля да всъщност до 6 септември поправят ме тук на английски да излезе ще имаме вариант на текста на английски. Сега следващата точка от дневния ред състояние на дебата по бъдещето на Европа. Тук също имаме проекто становище. Отговорната комисия тук е АВКО. в назначено в АВКО на 21 ноември ще се гласува по е, проекто становището. Докладчица от името на ЕКОН е нашата колега от НЕП Ивана Малетич така че ще дам думата първо да въведе темата за 5 минути. Благодаря много. В становището аз приветствам подхода, изложен в пленарна зала. При присъствието на държавни и правителствени ръководители на дебата за бъдещето на Европа. По отношение на економиката, това е възможност да подчертаем още веднъж колко е важно да приключат процесите, които започнаха преди няколко години, като например процедурата по приключване на банковия съюз и осигуряване на откритост, открито участие на държавите, които участват в банковия съюз, капиталовите пазари, трябва да продължат да функционират, за да се запази стабилността на единната валута, както и економическото сближаване на фискалните и економически дейности в държавите членки. Освен това, единният фонд също трябва да продължи да работи така както е определено от съвета. Така инвестициите и основните финансови политики, както и финансовите реформи са основните стълбове, върху които почива реформата. Именно затова тук трябва да споменем и програмата Invest EU, която ще продължи. Това ще бъде продължение на EFSI, Европейския фонд за статистически инвестиции трябва да подчертаем, че по-рискови проекти, иновационни и стартапи ще бъдат подкрепени по този начин. Другата програма, която подкрепя реформите, също е много важна. Това беше пилотна програма и броят на а, заявки за подкрепа а, много надвиши бюджета, който първоначално беше планиран. Сега програмата а, подкрепа на реформите трябва да получи подкрепа и по линия на новата многогодишна финансова рамка. И това трябва да бъде обвързано с европейския семестър и препоръките за отдалните държави членки. Мисля, че освен всичко това, в това становище трябва да подчертаем колко е важно създаването на единни правила за ДДС и определено дефинитивна система за ДДС в Съюза. Така ще се намалят разходите за спазване на изискванията от страна на бизнеса, ще се намалят възможностите за измами и така ще се засили, ще се подсили един европейски пазар. Освен това искам да подчертая, че бях малко изненадана, когато а, прегледах доклада на АВКО за бъдещето на Европа, защото а, в много от постановките а, те се занимават с въпроси, които всъщност са в правомощията на комисията ЕКОН. Те трябва да се обсъждат тук в комисията ЕКОН, а след това да бъдат взети за сведени а не те сами да ги включат в техния доклад. Благодаря. Благодаря, Ивана. Колегата Мавридес ще представи Перванш Барес от Социалист демократи. Благодаря, господин докладчик, за тази презентация. Костас Мавридес ме помоли да говоря от негово име и извинява се, че не можа да присъства. Неговите бележки се отнасят до следното. Той смята, че подхода на нашата комисия е, и примера към е, на Авко е, трябва да се занимава, да се отнася предимно до количественото изменение, количествените въпроси, които са поставени, както и качествените критерии, като се отчетат социалните аспекти. Е, той е, е, допълва позицията на докладчика и смята, че ако трябва да се гарантира сигурността на фондовете за оздравяване на финансови институции, е, тук Едис трябва, е, е, всъщност закона за гарантиране депозитите някакси бе отминат с мълчание. По европейския семестър той смята, че колкото до програмата на структурни реформи, въпросът за така чувството за собственост върху е, проблемите е, трябва да е, бъде важен аспект от разлежените проблеми тук трябва да се включват и екологичните, социално-економически и, и социално-економически критерии в еднаква мяра. Е, особено нашата комисия, е, разбира се, трябва да наблегне на економическите аспекти. По същия начин економическите раз, е, дивергенция в еврозоната, социално-економическата дивергенция е важен аспект, който трябва да се разгледа допълнително, основа от качествена гледна точка всички връзки с е, е, е, економическото управление в еврозоната е, трябва да е, вземат предвид и състоянието на еврозоната. Това е съвсем накратко. Сега предвид избирателния календар, е, е, график, е, всеки от нас трябва да да вземе отношение и да направи връзката с преди следващите избори. Благодаря на колегата Верес. Сега от ЕКР е, и Алде. Е, е, всъщност колегата е, Целе ще бъде представен от колегата Лукер за 3 минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Докладчика господин Целя се извинява, че не може да присъства на това заседание, затова ще изчета неговото становище. Господин Целя смята, че становището на Ивана Малетич трябва да получи благодарност и другите въпроси, свързани с пазара в Съюза трябва да бъдат взаимодопълващи се. Едновременно с това становището би трябвало по-добре да отразява начина по който ще се подходи към този въпрос. Да, има гласове за повече федерализация в Европа, но има и други. Така че не всички, дори и болшинството, които са против без условната федерализация искат съюзът да се разпадне. Ако искаме честно да говорим за бъдещето на Европейския съюз, трябва да вземем предвид обстоятелството, че много о, често становищата са различни. И по-конкретно, господин Цили смята, че е разочароващо, че сред всички идеи думата сближаване не се появява нито веднъж. Говори се за преобразуване на економически и валутни политики но това не може да стане без подобряване на стандарта на живот на европейците. Друг въпрос, който трябва да се спомене тук е задълбочаването на Европейския валутен съюз. Има много държави, които все още не използват еврото и вероятно никога няма да се присъединят към еврозоната. Европейския съюз на бъдещето трябва да даде възможност на всички да съжителстват, а не да се създават допълнителни разделения и Европа на две скорости други е, корекции, които могат да бъдат направени по това становище, е, ще бъдат направени вероятно в бъдеще и господин Цили очаква с удоволствие. Е, благодаря. Сега от името на Алде, и Лерия. няма, от Зелените също няма представител, а Гуе. Заповядайте. Благодаря, господин председател. По отношение на доклада на АВКО и становището на настоящата комисия, на, ние наистина трябва да посрещнем предизвикателствата и а, да сме на ниво. А, става въпрос за нашето бъдеще. А, трябва да престанем с това, че по-голяма Европа е решение на всичките ни проблеми, защото трябва да погледнем какво става наоколо и да не изпускаме изпредвид по-общата картина. Така че е важно да помислим какъв е общия подход, който трябва да бъде предприят и най-общите промени, които се предлагат, трябва да бъдат обвързани с съответните ресурси. Например, трябва да видим дали отиваме достатъчно далеч и дали отговаряме на потребностите на европейските граждани. Може би повече внимание трябва да се обърне на социалния аспект на Европа. Не са ни необходими само декларации, но Необходимо е да действаме според обстоятелствата. Нашия бюджет като че ли губи тази възможност и тези способности да реагира на социалните предизвикателства. Банковия съюз, капиталовите пазари са всичко това нещо прекрасно, но нека да помислим дали не правим всичко това на всяка цена трябва да помислим за задълбочаването и разширяването на Съюза, но да мислим за всичко това, а, като имаме предвид и неговите а, слабости. Трябва да помислим и за асиметричните а, действия, които продължават да на които продължаваме да бъдем свидетели. Финансовата криза не създаде симетрия между европейските държави, между държавите членки. Разширяват се неравенствата и не можем само да говорим за подобряване, засилването на Европейския валутен съюз, вместо да вземем предвид, а да вземем предвид и какъв е настоящия модел и да помислим, че може би по някакъв начин това не ни помага. Много е важно да помислим и по тези въпроси и да мислим така, че да вземем предвид желанията на нашите съграждани. Трябва да задаваме необходимите въпроси, което ще ни помогне да достигнем до решенията. Благодаря. Благодаря. Колегата Маунроу. Желаете ли думата? Не. Тогава никой не присъства от ЕНФ. Е, тогава стигме до спонтанните изказвания. Някой има ли желание да вземе думата? Очевидно не. Тогава да е, дам възможност на докладчика за допълнителни е, забележки. Накрая Ивана Малетич. Благодаря, колеги, за вашия принос в дебата. Позволете да подчертая, че поради ограничения във времето споменаваме само основните елементи в становището, но през едните седмици ще включим и онова, което липсва, но и всичко останало, което е съществено за това становище. Освен това беше споменато, че не говорим достатъчно за социалния стълб, за економи... економическото и социално сближаване, за сближаване, за конвергенция. Определено това ще бъде тема, която ще, това ще бъдат теми, които ще ни занимават през следните седмици и ще направим съответните добавки. А в Реджи се занимават задълбочено с въпросите на сближаването. Именно за това в този момент не съм засегнала тази тема тук. Благодаря. Благодаря, госпожо Малетич. Срока за изменение е 12 септември, е, обсъждане е на 5 ноември, гласуване в ЕКОН на 5 ноември също. И сега да премина към точка 5 от дневния ред, обща система на ДДС във връзка с е, периода на е, използване, на доброволното използване на обратното начисляване, механизма за обратно начисляване, във връзка с доставки на стоки, които са податливи да измама, както и механизма за бързо реагиране срещу е, измами с ДДС. Ще започнем с обсъждането на проекта доклада днес. Нашия докладчик е от НЕП Сирпе Пиет Кайнен. Той обаче отсъства днес да се възползвам от е, възможността, преди да изчета неговото е, изказване, да ви е, нея. този, това досие ще се третира по упростената процедура предложението не, не е оспорвано. Е, ще, на 17 юли бе раздаден е, проекто текста. Обикновено 10 дни работни след е, раздаването му трябва да се разгледа, но сега бе продължен поради лятата вакансия до 6 септември. След това на пленарна ще се разгледа на 1 октомври. И така, Становището е следното. Уважаеми колеги, видяхте проекто до документа за директива за използване на механизма за обратно начисляване на ДДС като начин за борба с, измене, с измамите. Предложението дава възможност на държавите членки да използват механизма на обратното начисляване с цел борба с измамите за конкретни стоки по смисъла на член 199а от директивата за ДДС, а от а второ, може да се използва механизма за бързо реагиране за борба с огромни измами. Всичко това е полезно за държавите членки като вариант, който е временен и целеви, но той ще из изтече, тази време ще изтече на 31 декември тази година и от юли 2022 година държавите членки ще могат да продължат да използват този инструмент за борба с измамите бързо, за бърза експедитивна процедура тогава, когато има мащабни измами. Тъй като предложението дава възможност за технически мерки за продължаване на съществуващия режим и тъй като не се забелязват отрицателни въздействия върху а, Съюза, не би трябвало да има политически притеснения. Но, тъй като политически въпросът не е спорен, прилагам и това, предлагам, и това е становище на докладчика Пиети Кайнен, да се да не се използват допълнително време и ресурси от нашата комисия, за да се работи по този въпрос, защото в крайна сметка ние сме и без това достатъчно натоварени. Госпожа Кайнен благодари на всички ни за сътрудничеството. Становището на участ... на а, докладчика, който отсъства, беше това. А сега давам думата на докладчиците в Сянка. Нямаме докладчик сянка от социалистите. А ще бъда докладчика в сянка на докладчика в сянка. Докладчикът ни е в сянка Тибо Холцани се извинява за отсъствието си. В голяма степен той споделя становището на госпожа Сирпа Пети Кайнен – тъй като става въпрос за едно много техническо предложение и каквато и да е оценката ни за качеството и предимствата на този механизъм за обратно начисляване, докато няма един механизъм за събиране на ДДС, тази мярка, която дава възможност на държавите членки да се борят с измамите с ДДС, би трябвало да продължи да функционира поне до средата на 2022 година. Това предложение се струва съвсем уместно и затова ние няма да се противопоставим на прилагането на ускорената процедура за приемане на това предложение на Европейската комисия. Все пак ще се възползвам от тази възможност да ви припомня в а, колко е важно приемането, до изготвянето, приключването на преговорите и влизането в сила на един окончателен режим на ДДС е за нашата политическа група една от основните цели и най-важните които трябва да върши в рамките на този мандат. Благодаря много за изказването на социалистите и демократите. А, а сега а, от ЕКР трябваше да има представител, но не виждам такъв в залата. И докладчика е в сянка? А, да. Е, Либе, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Ще си кажа името на господин Корния, който е докладчик в сянка по това досие. Не направи тържа да благодаря на докладчика госпожа Сирпа Пятикайнен. АОД ще излезе с конкретни предложения с цел представяне на конкретни нови идеи за ускоряване на законодателният процес. Много отдавна вече се говори за Съюза на капиталовите пазари. През едните седмици господин Корние с удоволствие ще работи съвместно с докладчика. Благодаря ви. Благодаря. Е, сега търся представителя на зелените. Няма. Е, същото се отнася и до ГУЕ. От ФДД колегата господин Моно от ЕНФ. Също няма никой. Дали има някои желаящи да вземат отношение? Спонтанно не. Тогава да ви е, съобща, че на 6 септември изтича срока за внасене на изменения. На 1 октомври в пленарна зала ще се разгледа. И аз очаквам допълнително обсъждане е, с вас по това досие. И сега да минем на шеста точка от дневния ред, но по е, така примерния е, график, е, примерната програма, това, тази точка бе предвидена за 16 часа, така че в момента не виждам залата нито докладчика, нито е, голяма част от е, докладчите в сянка. И за това ще прекратя заседанието до 16 часа.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 Um, и така, уважаеми колеги, както е предвидено, в 4 часа започваме срещата с, посветена на економическия и валутен съюз. Темата е а, информация, която се предоставя по, устойчиви, по темата устойчиви инвестиции, устойчиви рискове. Нашият докладчик е Пол Танк. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Когато поехме мандата, както говорихме преди малко, имаше предложение от Съюза на капиталовите пазари за капиталовите пазари. Но всякакво обсъждане по темата устойчивост просто отсъстваше. А, сега вече преминахме напред и трябва да благодаря за активната роля по корекции в законодателството и за това, че комисията прие да работи по тази тема. В резултат на всичко това парламентът прие една инициатива, но колкото и да е късно, все пак е добре, че парламентът го направи. Предложението, което ще обсъдим днес, е обсъдено и в този доклад по собствена инициатива. Този доклад с подкрепата на мнозинството в Европейския парламент. Иска да се създаде рамка с цел економическа оценка по отношение на инвестициите, но и за да се спазват основните насоки за отговорен, отговорност при извършването на стопанска дейност и инвестиции. Нашата цел обаче е по-скромна. Ние целим, за предоставянето, ние целим достигането на предоставяне на информация. Първоначално в първоначалното предложение се залагаше такова задължение, което да отговаря на съответните финансови изисквания и тук в доклада да се предоставя съответният економически анализ или due diligence. Така че тук искаме да вземем предвид и финансовото въздействие на факторите, свързани с устойчивостта и нефинансовото въздействие на тези фактори. Така че може да се каже, че целта не е променена. Целта на Европейския парламент е да се промени нагласата на инвеститорите. Те да знаят, че в крайна сметка да работят не само за пари, а за постигнат на по-широки цели, но това ще отнеме време. Все пак, това е основата, в основата на доклада. Освен това, в поправка 13 предоставянето на информацията и економически анализ не трябва да бъдат ограничени само до инвестиции с цел устойчивост. Трябва тези критерии да се прилагат към всички финансови продукти, независимо дали те са насочени към устойчивост или не. Така че това е предложение да се предоставя информация за економически анализ и тук става дума не само за зелени инвестиции, а за всякакви други. И Следващият елемент е, че всички ние знаем, че е много важен канал, по който а, средствата стигат до инвестиция, е а, банковият а, сектор, освен пенсионни, осигурителни фондове и така нататък. Така че тук трябва също да се включи елементът устойчивост. И банките на практика са много уязвими на рисковете, свързани с устойчивостта. Но, както вече знаем, пакетът за банките, устойчивостта трябва да бъде включена там, тя е важен въпрос и не трябва да се прави разлика между различните видове фондове от една страна и банките от друга. Така че тук бих искал също да се включи и банковия отрасъл и това да стане по смисъла на промяна 13. Освен това, както вече казахме в доклада по собствена инициатива, ако искаме да променим нагласата, което е изключително важно, но трябва и да действаме според потребностите. Тоест, трябва да помислим за възнаграждението, пакета за възнаграждение на директори и членове на управителни съвети. Така че това също се включва в поправка 33. Там а, се казва, че а, възнаграждението трябва да зависи и от а, нефинансови фактори. И тук става дума за най-общо, не само а, зелената економика, но и ненарушаване на човешките права, пране на пари, въпроси, които трябва да да бъдат взети предвид, както включително и управление. И накрая проведохме обсъждане във връзка с нашите делегирани актове и това, което си спомням е, че имаше много широка съпротива срещу тези, този подход. Беше казано, че този подход не е резултатен, че той би трябвало да се промени и вместо делегирани актове да се търсят изисквания за устойчивост и те да бъдат включени в изискванията на директивата. Но мисля, че това те първо предстои в парламента. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да продължим да работим по това предложение и то бързо, за да можем да приключим до края на мандата. Благодаря, Пол. Вие замествате докладчика в, в Сянка. А, сега думата има колегата Летич. Благодаря. А само ще изчета становището на колегата. Най-напред благодаря на докладчика за работата по доклада. Днес обсъждаме законодателното предложение по пакета за устойчивост. И тук се вземат предвид много от основните препоръки, направени в Европейския парламент в доклада по собствена инициатива, прият през май. Устойчиво видовото финансиране, устойчивия финансов сектор има економически социални и социални измерения за предотвратяване, намаляване на рисковете. Това е с цел създаване на процедури за управление на риска. като се изискват, изисква информация за устойчивостта и риска, материалните рискове, които зависят от промяната на климата, от финансовите пазари. Тези рискове стават все по-големи и ако не се направи нищо, те наистина заплашват финансовата стабилност. Когато рисковете станат видими и се осигури е, това, че участниците на пазара ги вземат предвид при своите инвестиционни решения, може да се създадат стимули за участниците на пазара да не поемат на обмислени рискове. Инвестициите трябва да разполагат с необходимата информация, за да разбират рисковете, които поемат. Тук предоставянето на информация е изключително важно, за да могат инвестициите да хармонизират да съгласуват надежна информация по въздействието на инвестициите, които правят и съответно рисковете, които поемат. Предоставянето на информация означава освен информация за фирмите и дружествата, които са листвани на борсата, а и за всички останало свързано с инвестицията. Предложението за устойчивия финансов пакет е много необходимо за да се преодолеят слабостите, да се подпомогне прехода към ниско въглеродна економика и да се осигури сигурност на нашите финанси и нашите спестявания в дългосрочна перспектива и да се създаде структура, която да отговори на променящите се климатични условия. Освен това, промените трябва да отговарят на размерите и естеството на съответните рискове и да избегнем създаването на излишни бюрократични тежести, особено за малките и средни предприятия. Необходимо е да подходим прагматично, така че промените да не бъдат драматично, драматични, а добре организирани в хода на прехода. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Благодаря Ивана. А сега думата има колегата за ЕКР, господин Немайес. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика. Замествам Сейт, който се извинява за отсъствието си и ме помоли да почета изказването му. Най-напред, разбира се, благодаря на вас и на докладчика. Инвестициите в устойчиво развитие изискват устойчиво и отговорно отношение и като цяло се отбелязва значителен напредък в финансовата област, тъй като съображенията от екологично и социално естество играят се по-важна роля при взимането на решение за инвестиции на европейско равнище и на световно равнище, което е много важно. По отношение на доклада на господин Танк, Саид настоява да се постави акцента върху доброто равновесие, върху нуждата от устойчиви инвестиции, като едновременно с това се избегне един подход, който се прилага към всички. Различни са случаите и е много важно крайните инвеститори да имат възможност възможността да осъществят добре осъдомен избор и да имат възможност да правят реален избор. Трябва да се вземат предвид колко разнообразна е за индустриите, които са обхванати в това законодателно предложение, а именно от пенсионни схеми, през застрахователни дружества, през фондове за малки инвеститори и след това трябва да се даде нужната гъвкавост на инвеститорите и информация съгласно принципа за надлежната проверка. Също така, Саид е, е удовлетворен от фактът е, че като се говори за устойчивост, се набляга най-вече на екологичните фактори. СИД смята също така, че е много важно да се включи в по-голяма степен и съображенията, свързани с социалната отговорност и социалните фактори, т.е. да се подходи по-цялостно към устойчивостта, като по този начин можем да се е, работи за преодоляване на други проблеми, като бедността или трудовите практики, които са вредни за обществото, но е убеден, че докладчика ще е склонен за включване на тези фактори се приветства и включват на банковия сектор в това предложение. Напълно уместно е да се изисква от банковия сектор да обърне по-голяма степен, по-голямо внимание на освобождението от екологичен, социален и управленски характер, но трябва внимателно да се, да се разгледат тези задължения за банковия сектор, защото, както стана ясно, при работата по предишните законодателни актове от банковият пакет има много голяма разлика между кредитните институции и институциите, които служат за търговски банки и трябва да, се, да стане ясно това разграничение. Затова за нас на първ поглед е проблематично, който на банкови сектор като такъв, но искаме да видим по-конкретно как ще ни предложи докладчика. След бих искал, такава така, положението да принесе и да даде възможност възможност на инвеститорите да вземат своите решения осведоменно. Очакваме с нетърпение по-нататъчната работа с докладчиката си в сянка за постигане на положителни резултати. Благодаря, Санда. До сега колегата от Алде не е тук. Продължаваме по списъка. Колегата Гиголд, той ще представи Като. И така, получих бележките на Моли най-общо казвам, можем просто да ви кажем браво, Пол, съгласни сме с вас. Това е моята позиция, но моли ме помоля да пушите нейната позиция, така че ще го стоя. Приветстваме опитите на докладчика да включи изисквания за оповестяване на информация, свързани с включването на сетчовостта в цялостна стратегия на инвестиции. Целта е да се предоставя надежна информация на инвеститорите, но с това се гарантира, че от тези, които предоставят услуги в областта на инвестициите, взимат предвид факторите, свързани с екологични, социални и правленски елементи при ежедневните си решения. Проекто докладът предлага значителни подобрения по отношение на предложението през комисия, като например включването на фактора риск при инвестициите в устойчивостта. Приветстваме фактът, че проектът доклада се опитва да гарантира, че истинските въздействие на рисковете, инвестиционните рискове се взима предвид при планирането на инвестициите, а не само се взима предвид възможността на инвестициите. Също така не сме убедени до каква степен е уместно да се включи банковия сектор и на трето място опитът политиките за възнаграждение на директорите член на управителния съвет не само да не се влияят отрицателно политическите решения, но и активно да насърчават включването на споразумението от логичен социален и управленски характер. Насърчавам усилията на докладчика и подкреп, го подкрепям в усилията му да подобри положението на комисия. Успех, Пол! Благодаря. Сега Маткарти от е, ГУЕ, но и него го няма. Отново ще помоля колегата Манон от Де да вземе думата, но и него го няма. Е, е, след като няма никой друг, да докладчика отново да вземе думата, моля. Благодаря на колегите за присъствието им и за това, че прочетох текстовете на другите колеги. It's appreciated. На този етап от дискусията мога само да кажа, че очаквам конструктивните ни по-нататъчни разисквания. Мисля, че започнахме успешно дискусията по този доклад. Ясно, явно говорим не само за устойчивост под формата на зелено развитие, но и включването на социални съображения и съображения свързани с структурата с управление. Напълно съм съгласен с, Сирпа Сирпа Кайнен. Говорим за едно пионерско предложение. Много е важно да успеем да излезем с едно амбициозно предложение, което да ни допри... помогне да работим да допринесем за устойчивостта като цяло. И за мен е много важно да включим банките тук. Няма как да ги пренебрегнем. невъзможно е да се прави разграничение между банките и инвестиционните и захователни фондове, а едновременно с това съм съгласен, че трябва да се вземе на всеки етап от процедурата в предвид принципа за пропорционалност. Не трябва да прилагаме един подход към всички но имаме нужда от един цялостен подход за включване на съображението от екологично, социален и полянски характер в всяко едно предложение, като естествено не може да се очаква в еднаква степен да се вземат повид от всеки инвеститор и от всеки инвестиционен продукт. Благодаря ви, господин председател. Очаквам с по под вашата дискусия. Благодаря, колеги. Крайният срок за изменение е 12 септември. На 18 октомври ще обсъждаме измененията. В ЕКОН на 5 ноември на нашето заседание ще гласуваме. И така, минаваме към... До тук беше по 6 та точка. Сега докладчика е Седелангия по 7 точка е, обаче е, Галтиери, е, колегата Галтиери все още не са тук. Те се очакват в и 30, 16.30, така че се налага отново да прекратим заседанието. Ще продължим отново, както е по програма в 16.30. Благодаря. Thank you.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

Our... Скъпи колеги, нека да подновим работата си. Продължаваме с точка 7 от дневния ред. Както знаете, става дума за съвместното обсъждане на двата години пакета от наречения пакет за необслужваните кредити а именно е, регулацията за минималните изисквания за покриване на необслужвани е, кредити и е, предложението за закупуване на кредити и покриване на обезпеченията. Както знаете, двама са нашите докладчици аз самият и Естер Деланге и смятам, че това ще бъде добра възможност да обсъдим темата заедно с докладчиците в Сянка. Както знаете, по време на лятната почивка нямахме възможност да обсъдим темата по обстойно, така че ще дам дъмата първо на докладчиците в сянка за по 8 минути. Естер, ако искаш да започнеш, заповядай. Разбира се, благодаря на колегите, които присъстват днес. Смятам, че това наистина е важна тема. Както знаете, още през 2015 година съобщението на Европейската комисия за доизграждане на банковият съюз се постави тази тема, а именно намаляването на риска и споделянето на риска, които, които би следвало да се осъществяват паралелно. И в това съобщение се твърди, че остават два висящи въпроса по отношение на намаляването на риска, един е свързан с потенциалният надзор и излагането на риск на банковия сектор и темата, е свързана с необслужените рискове. Това е темата, която обсъждаме днес. Както казах, Роберто, всъщност говорим за две предложения за регламент и директивата. Ще се е, спра на регламента. Имам също само няколко коментара по второто. Та, по регламента, чиято цел е да се включат е, в, в, в Съюз за капиталовите пазари възможности за ограничаване на риска, свързан с а, необслужените кредити, като се очаква, разбира се, доста да са различни становищата. Разгледахме много подробно темата преди лятната вакансия, докато ще в сянка, но все още ни останаха и доста висящи въпроси, така че с радост ще чуя мнението на колегите. Сега ще ви представя най-проблематичните въпроси. На първо място предложението за равнището на експозиция, което би следвало да бъде покрито, т.е. дали трябва да се а, увеличава с напредване на времето или да остане на едно и също равнище през целият период. Вярно е, че колкото по-дълго време има необслужвани експозиции, толкова повече се засилва опасността те да останат неизплатени в крайна сметка. От друга страна, ако виждате, че и се появи, има опасност да се появи проблем, защо не се заемете с него незабавно. Тоест, това е довод да има постоянен, постоянство, т.е. защо да чакаме проблема да се влуши. Това е аргумент в полза на линейния подход. Втори въпрос. Трябва ли да се прави разграничение поради причините за необслужване на дадена експозиция? Или казвам с други думи, както казва Европейската комисия, трябва ли да се прави разграничение между експозицията, когато е- има закъснение на плащането с 90 дни или експозиции, които не са обслужени по други причини. Лично аз не смятам, че може да се направи ясно разграничение между тези два вида на обслужвани експозиции, тъй като експозиции, които не са не обслужвани по други причини, в крайна сметка са също толкова рискови от гледна точка на окончателното не изплащане, колкото и експозиции, които не са обслужени в срок от 90 дни. Друг тема, която все още не е разрешена, е въпросът свързан с обезпечените и необезпечени необслужени експозиции. Европейската комисия настоява за осъществяване на това разграничение. Всички сме съгласни с това предложение, но все пак има разлики в равнището на амбиции за тези две категории, от гледна точка на периодът, т.е. колко години, т.е. колко години разполагате, за да се разреши проблема и становищата са доста различни. Ако се вземе предвид е, и е, единият надзорен механизъм от 4-5 дори до 7 за необезпечените до 12 години за обезпечените необслужвани експозиции. Поставя се и въпроса за цялостното равнище на покриване. Тоест, дали се трябва да се изисква 100% покриване и в двата случая на обезпечени и необезпечени кредити или се прави разграничение и ако има разграничение за обезпечените, необслужвани експозиции, какво трябва да бъде равнището, като предложението е в рамките от 70 до 100%. Друг въпрос. Трябва ли да се добавят и други допълнителни разграничения в дебата, като например разграничение между пред... равнището на притеснения и или равнището на надлежна оценка и анализ или други фактори и според мен е в интерес на банките да се допускат само мер... възможности за надлежно прехвърляне на задължението за покриване. За нас в НП е много важно да има справедливост преди всичко, т.е. трябва да има добро равновесие между а, скорост за решаване на проблемите, разграничение между обеспечени и необезпечени необслужвани експозиции, но това трябва да бъде лесно функциониращо разрешение, т.е. ние искаме две категории, без тук ми се предлага четири. И също така има и друго предложение. Ако се добави допълнителни критерии, в крайна сметка ще се стигне до създаване на 8 различни категории необслужвани експозиции като ще има отделно по а, четири категории за категориите обезпечени и необезпечени експозициите. Се питам дали има нужда до такава степен да се осложнява едно и без това вече толкова сложно предложението. Въпросът е колко неизвестни да се включат в уравнението все още не е разрешен. И следващият въпрос е свързан с приложеното поле. Нашето предложение е да се включат само експозициите, създадени след влизане в сила на предложението, ако не се лъжа, 14 марта тази година, което по този начин ще оставим извън приложеното поле не само кредитите, които към момента са необслужвани, но и кредити, които вече са сключени, които вероятно ще бъдат ще останат необслужени за бъдеще. Тоест, всеки случай, който не е включен в предложение, е проблем и това е проблем, който трябва да бъде разрешен. Това е проблем, който в момента се преодолява, да, но не достатъчно бързо, но това е друга тема. По директивата съвсем накратко на практика възстановяването, сбирането на обезпеченията за необслужени кредити често е просто прекалено продължителен период, така че трябва да се разреши този въпрос, било то чрез извънсъдебни споразумения, което, което е възможна мярка в някои държави членки, разбира се, при определени условия и с определени гаранции или да се търси друго решение, което се основава на функционирането на пазара. Ще, с радост ще чуя мнението и по тази тема, но това е което имах да кажа. Всъщност писах се в рамките на 7 минути, Роберто. Мисля, че това бяха основните въпроси, които а, ни предстои още да разрешим и с а, нетърпение очаквам да чуя мнението на колегите. Благодаря ви. И аз много благодаря. Естер. Благодаря ти за обзора. Най-напред аз бих искал да благодаря на Европейската комисия за предложението, които съвпада с плана за действие, прият от ЕКОФИН. Макар всички да знаем, че високото равнище на необслужвани кредити в някои държави членки се дължи на сериозната рецесия, и започна период на възстановяване и има допълнително равнище на надзора. Въпреки това, обаче, като цяло има увеличаване на по на обслужените кредити. Все пак ми се струва, че е уместно да подобрим нормативната рамка. И смятам, че е добре да приемем тези две предложения. Приветствам също така усилията положени от австрийското председателство и се надявам, че ще подходим по сходен начин в опитите си да подобрим предложението на Европейската комисия и по възможност да приемем двете досиета преди края на мандата. Аз също ще се спра най-вече на регламента и а, подобно днес, вместо да разглеждаме конкретните случаи, бих искал да започна с два водещи принципа, които би следвало да ръководят нашата, нашия подход и също така подхода на съвета. Първият принцип е съвсем естественото разграничение между първи и втори стълб. Първи стълб е с задължителните предпазни мерки, а вторият стълб е възможността да се наложат специфични мерки от надзорния орган за конкретна банка, като същото се случва и в рамките на банковият съюз като цяло. Знаете, че в момента се работи по важната допълваща регламент на ЕЦБ за единният надзорен механизъм и а, сега се предлага същото нещо, съгласно член 141 на, на директивата за капиталовите изисквания по отношение на обслужваните кредити. Т.е. дава се възможност да се приемат специфични надзорни мерки в случаите, в които след диалог с съответната банкова институция равнището на задлъжнялост се смята за неустойчиво или неразумно. Т.е. по стълб втори се разглежда положението във всяка отделна банка, разглежда се необслужваните кредити, необслужваните експозиции и в някои случаи казва това, което разполагате не е достатъчно. Правилата в счетоводна гледна точка не са достатъчни. Искаме допълнителни гаранции от потенциална гледна точка. Това, разбира се, е съвсем логично. И знаем, че като цяло большинството от необслужваните кредити се продават с положителна стойност. на практика обикновено има някаква стойност, която се изплаща. Тоест, рядко резултатът от тези кредити е нула. Тоест, изисква се 100% покриване само когато стойността на даден обслужен кредит се оценява на нула и за това казвам, че тези мехи като в, в, в, в, в, в, си попадат по стълби втори, стълб втори. Така че може да подходим по различен начин. Или чрез категоризация, или по, чрез друг подход. Но смятам, че първият принцип, към който трябва да се придържаме, е зачитане на разликите между задължителните предпазни мерки и специфични мерки за отделни банки, които се основават на осмотрение. Тоест, при всички положения основният принцип е да се предвижда, да се запази това разграничение между първи стълб, т.е. задължителни за всички, не случай по случай, без да се прави оценка на гаранцията на кредита, т.е. това е задължение за всяка една банка и допълващият втори стълб, който се прилага за отделна банка и следствие на специфичен диалог с съответната банка надзорните органи имат не само възможността, но и задължението да поискат допълнителни гаранции, ако според тях позициите на банките не са устойчиви от потенциална гледна точка. Това е основната ни цел и това са водещите ни принципи, а можем да ги приложим на практика по различен начин. Предложих различен подход – Тоест няколко подхода, чрез които можем да спазим тези принципи. Единият е предоставяне на по-дълги периоди за необезпечените кредити. Тоест, разполагате с 3 или 4 години. Това е мярка, която се обсъжда в някои държави членки. Или друга възможност да се спази, се спази същият период, но да се увеличи процентът задължителна гаранция, именно 80-90%, но важен е принципът. Това е мярка задължителна за всички и оттам нататък а, в конкретен случай, ако има такъв поражение надзорния орган, се допълват с, с нужният дял, за да се гарантира 100% обезпечаване. Тоест трябва да се приложи един принцип, който се прилага и за обезпечените за необезпечените кредити. Единият е възможност чрез взимането на фактората, независима оценка на гаранцията. Друга възможност е да се предвиди по-дълъг период. Друга възможност, която спомена Естер, е да не се а, стигне до 100%, до малко по-низко равнище и, както вече казах, за необезпечените кредити, надзорният орган да вземе решението как да се стигне до равнището от 100%. Тоест има различни начини, по които могат да се стигне до основната ни цели, именно да се спасят тези принципи, което е най-важното. Най-важното, пак казвам, е да се запази разграничението между стълб първи и стълб втори. Но преди всичко трябва да не се осложнява допълнително процесът. Увеличават на болна на категориите е една възможност, има и други възможности и аз съм склонен да ги обмисля, но не съм склонен да обсъждам премахването на разграничението между първи и втори стълб. Вторият водещ принцип. Разбира се, трябва да вземем предвид да намерим равновесието между два основни фактора. От една страна трябва да се гарантира потенциален подход, но от друга страна трябва да се въздържаме от въвеждането на стимули за изкривяване на пазара, които на практика да бъде за сметка на отслабване на позициите на надежни участници на пазара. Тоест, Ако създадем една система, която да е задължителна за всички и после установим, че всъщност това ще доведе до изпадане в несъстоятелност на МСП, защото част от кредитите им, примерно, са необслужвани, но като цяло дружеството има стабилни позиции, това е против целите, които преследваме. Така че трябва да се прави оценка на отделният кредит – И трябва да се вземе пред дали става въпрос за работещо предприятие или за неработещо предприятие. Знам, че се обсъждат различните възможности за спазване на тези принципи, за работещо или неработещо предприятие, за обезпечените и обезпечените кредити, за сроковете. Тоест, Различни са решенията от техническа гледна точка, но поне на този етап на предварително обсъждане ми се струва, че трябва преди всичко да се споразумеем по водещият принцип, а именно да избегнем перверзният ефект да изключим от пазара да из... функциониращи добре МСП, като време с това, разбира се, спазваме разграничението между меки по първи и втори стълб. Ще спра до тук. Позволих си да взема минутата, която с най-любезно ми предоставихте Естер. Няколко думи за директивата, която действително е по-малко противоречива, но все пак има какво да се каже и по нея трябва да се засилят предпазните мерки за евентуални измами. Със сигурност ще обсъдим отново темата, но очевидно по-чувствителен въпрос е регламента. Надявам се, че ако се придържаме на равни... към дискусията към водещите принципи, имаме възможност да постигнем компромис и ми се струва, че от тази гледна точка всички ще направим всичко възможно да, постигнем, да достигнем до обща позиция. За мен е ясно също така, че ако не успеем да приемем добър регламент, предпочитам да нямаме изобщо такъв. Благодаря ви. Uh, okay, now I Uh, така, сега първия докладчик Сянка има думата. Благодаря, господин докладчик, господин председател. Всъщност по две минути ще си поделите двамата докладчика в Сянка. Наистина очаквах с нетърпение тази работата по това досие и оживената дискусия, понеже е общо дискусия. Сега ще е, се справим върху принципните въпроси и техническите средства. Целта ни е, е както е, казахте, господин докладчик, е, е, не се харесва особено нашите избиратели. нашата цел е да направим така, че да съкратим, намалим риска и цялата система да е по-безопасна. Това трябва да определя дискусията по принципите и гласуването. Знаем, че е, някои страни имат е, проблеми с е, тези необслужвани експозиции и това се отразява на техните економики. Е, видяхме положителното развитие на въпроса в Ирландия. Е, Второ, е, ние подпомагаме е, конкретните усилия, насочени към банките е, и разбира се, основната роля в борбата с необслужени експозиции е в ръцете на държавите членки второто е, изречение на обяснителния меморандум е, ще прочета, е, където става дума да се намалят да се необходимостта от публично споделяне на риска. Тук по принцип ние сме за идеята да се хармонизира минималното покритие на загубите от необслужени експозиции но важно е да се помни в това предложение, това спомена и С.Д. Ланге, докладчика, че то не се отнася до до съществуващи необслужвани, е, нито до съществуващи експозиции, които е, вероятно ще, е, няма да бъдат обслужени в бъдеще. Това е въпрос на избор. Трябва да търсим най-добрието решение с оглед финансовата стабилност е, и вместо да се взираме в бъдеще, по-добре е да търсим отговор днес, защото някои от нас е, е, борят с този проблем днес, но наистина е, намаляването на риска е свързано и с тези аспекти. Колкото до минимал, изискването за минимално покритие на обезпечени експозиции, знам, разбирам каква е философията за това но е, според мен не трябва да се ускорява е, годишното увеличаване на тези изисквания в случая с обезпечените експозиции, защото, както се казва в предложението, след редица години без е, успешно да се е, прилага е, защита на кредите, е, оказва се, че тя вече не е ефективна и трябва да се вгледаме в цифрите наистина, в числата, да видим как те се е, различават от от е, е, ССМ. Е, ние друго най-общо заключение сме наясно с така оспорвания характер на това досие и ще бъде трудно да стигнем до компромиси, според мен. За нас е важно компромисите, които ще постигнем, обаче да не компрометират основната цел, а именно намаляване на риска. Ето защо ние сме за това да не се отслабва и разводнява предложението. Трябва да е, преследваме целта си абсолютно. Е, първо трябва обаче да решим е, този проблем, който изтъкнах и аз очаквам, че ще работя добре с докладчиците в сянка. Благодаря, че ми дадахте възможност да говоря по-дълго. Бент Луке по директивата. Благодаря, господин председател. Сега ще се спра на втория подход по е, обслужените кредити. Е, как е, стои въпроса с кредитното обслужването на кредити и обезпечаването? Аз поделям подхода на комисията тук е, е, в нейното законодателно предложение е, трябва да постигнем един по-добре функциониращ пазар за тези кредити и да хармонизираме минималните стандарти, които задаваме и да потърсим е, по, да дадем възможност е, на трансграничните е, действащи предприятия да функционира по-добре при оценката на тези, този въпрос трябва да вземем предвид, че трябва да се ограничи обема на тези необслужени кредити и е, според е, е, да, да имаме предвид, че други форми на отпускане на кредити не трябва да се изключва, да работим, да, да сме наясно дали е, приложното поле обхваща, е, включва е, типично кредитни институции или не такива, е, трябва да се гарантира равнопоставеност на всички тях на пазара, за да, не, за да избегнем изкривяване на конкуренцията. Това по този въпрос трябва много добре да, да е, много внимателно да, да работим, е, а именно за да избегнем изкривяване на пазара и да подобрим оценката на, на необслужваните е, кредити, които, е, което ще също, е, всъщност, което провокира тази законодателна инициатива на комисията. От Чакани наистина напрегнат, чакат, очакват ни напрегнати дискусии по мерките, които предлага комисията и е, тяхното изпълняване, осъществяване по отношение на е, необслужваните кредити. Е, трябва извън. Е, е, оценявам опита на комисията да подобри извън съдебното решаване на спорове в това отношение, но съм леко скептичен. Проблемът е, че такива извън съдебни мерки могат да се използват само когато има спор по обезпечението между е, кредитодателя е, и кредитополучателя. И ако тази оценка се е, оспори от съда, се стига до втор, открива се второ ниво на, на, на спор. От една страна процедурата, след това пък извън съдебната процедура, ако бъде оспорвана от страна на кредитополучателя, тук се опасявам, си мисля, че може би е добре да се откажем от извън, извън съдебната процедура, да ускорим съдебната процедура, до тук ще спра и сега разчитам на добро взаимодействие с докладчите в Сянка. Благодаря сега за Алде, Ремонт. Уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на докладчиците, на Естер Деланге и Роберто и на техните екипи за усилията по настоящия доклад. Благодаря на комисията за предложението. Радвам се, че ние в година на економически растеж можем да установим, че проблемите намаляват в различните държави членки, особено в Южна Европа, където преди няколко години имаше особено голям проблем с тези необслужвани кредити. Виждаме също така, че се създават и противоречия в резултат на всичко това. Виждаме, че в доклади на Централната банка, поради наличието на необслужвани кредити в някои държави членки, не се кредитира економиката и така се възпира економическия растеж. В други държави пък централните банки докладват точно обратното. Така че наистина има проблем. Но преди да споделя идеи по доклада, искам да напомня, че когато Марио Драги дойде тук на едно изслучване през ноември миналата година, му зададох въпроса за а, на обслужваните кредити. Казах, господин Драги, аз съм на мнение, че липсата на изпълнение на законодателство, особено директивата за закъснените плащания, водят до проблеми в държавите членки. Марио Драги каза, напълно съм съгласен с вас. Не само мултинационалните големи фирми, но и малките и средни предприятия не обслужват кредитите си. Това те оправдават с безработица и така нататък. Освен това и някои правителствено обслужват кредитите си. И особено в някои държави от Южна Европа големите мултинационални компании не плащат на малките и средни предприятия и това е проблем, към който ние проявяваме голяма чувствителност. Ние сме на мнение, че е необходимо да се изгради в някакъв момент финансов фонд, който да помогне в такива случаи. Да видим как ще реагират различните държави членки, как ще реагират на евентуално такова законодателство и хармонизация. Но въпросът е, че в държавите банковата система е различна. В Италия, Франция, Южна Европа има висока концентрация на банките. Някои държат около 80%. В някои държави банките държат, има банки, които държат 80% от пазара. Докато докато в други държави има големи банки, които играят важна, по-важна роля, но има и стотици малки банки, които, е, които играят ролята на спестовни каси. И така в много, е, много колеги битува и становището, че благодарение на тези малки, стотици малки банки, тогава, когато големите банки затънаха в кризата от 2008 година, ние оцеляхме, спасихме работните места, спасихме спестяванията на хората, спасихме социалните е, услуги. Така че банковата система в различните държави на Европа е различна и е, това беше споменато и от докладчика господин Голтиери. Не можем да ако не можем да подготвим качествено законодателство, по-добре изобщо да не приемаме регламенти, защото съгласен съм с вас, това е един много деликатен въпрос, който има голямо влияние в държавите членки. Така че призовавам е, политическите групи да стигнат до консенсус, да поработят здраво, за да подобрим, доколкото е възможно, е, предложението си, да предложим на нашите гласоподаватели текст, който да помогне следващата криза да не бъде така драматична, както тази, която току-що преживяхме. Благодаря. Благодаря, Рамон. А сега господин Гигъл. Да, благодаря. Ние сме с докладчици в Сянка, така че най-напред ще говорим от името на групата по регламента. Естествено, ясно е, че в известен смисъл комисията поема един постепенен подход. Това означава, че в известен смисъл комисията е много предпазлива и не се заема с най-деликатните въпроси, а именно старите необслужвани кредити. Така че от демократична гледна точка на мен това ми се струва доста труден проблем, защото а, старите необслужвани кредити на практика остават а, в ръцете на ЕЦБ, Европейската централна банка за еврозоната, т.е. няма законодателство и в крайна сметка ЕЦБ трябва да реши какво да се прави. Ясно е, известно е, че нашата група не е много съгласна с този подход а, и вие, включително и вашият е, високоценен председател така работи, но това не е вариант за демократичен демократичните е, не е демократи, вариант за демократично решение и демократично законодателство. Така че по отношение на нашето становище, ние сме по-близо до становището на ЕЦБ, която в включва в приложното поле на законодателството по-голям брой на обслужвани кредити. И естествено ЕЦБ се страхува също от прекалено ясна, еднозначна политика по един толкова щекотлив въпрос. Но аз съм любопитен как ще протече дебата между нас. Освен това знаем, че комисията не прие съвета на съвета за изготвяне на предпазна мярка, която да се отнася до ново, новите кредити нещо, което бихме могли да приемем. И тук трябва да кажем, че допълнителният натиск да се намали броя на необслужваните кредити, било по законодателен път, било чрез мерки на ЕЦБ или някакви надзорни, мерки на надзорниците, ще отвори вратите за сенчестата економика, ще доведе до огромни подценявания и 18 от 28-те държави предлагат възможността да се създаде банка с, за лошите кредити. Спомням си, че председателят на Европейската банка предложи подобен вариант но трябва да кажем, че Андрея така и не успя да обясни напълно как да се избегне прехвърляне на отговорността в рамките на европейското пространство. Но така или иначе идеята за групиране на лошите банки съществува. И накрая Базел по Базел 3, банките като че ли губят е, основа, основата за един е, общ подход в рейтинга, което, е, в рейтинга, което ще ни спре от прилагането, ги спира от прилагането на нулевия процент. Това не би трябвало да се допуска. И накрая няколко думи по директивата. Смятаме, че като цяло идеята е добра да се създаде европейски регламент, който да третира тази тема, да има обща, марка, обща рамка, която да се прилага към целия Европейски съюз, към Банковия съюз и така нататък. Но лип, в предложението липсват ясни правила за защита на потребителя. Минималният стандарт, който се приема, от наша гледна точка не отразява реалностите. Ако бъде отпуснат кредит на потребителя, се влиза в така наречените социални взаимоотношения. Е, това са задължения и за двете страни. Ако вие не сте съгласни, господин Луге, аз в момента разсъждавам по линията на социал-демократическата етика. Това е задължение за двете страни. Тоест не може да се продаде на клиента нещо, без клиента да е наясно, че утре вече той няма да бъде клиент на някоя местна банка в Испания, да речем, а ще се превърне в клиент на някакъв хедж фонд, което е нещо абсолютно различно. И мисля, че това е въпрос, който също трябва да намери своето решение. Приветстваме е, възможността пазара да работи по-добре и по-европейски, но от друга страна трябва да се осигури най-високо ниво на защита на потребителя. Потребителят трябва да има възможност съзнателно да направи този избор. Дали в бъдеще техният кредит, неговия кредит да бъде продаден или той иска да изключи тази възможност. И това не трябва да бъде написано с ситен шрифт в договора. Това трябва да бъде един реален избор за клиента, който разбира се ще има и своята цена. Но сигурен съм, че тези въпроси те първо ще се обсъждат. Благодаря. Димитриус Пападимойос. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, е, συζητούμε ένα πολύ σημαντικό φάκελο. <laughs> Да, ясно е, че това е много важно досие. Продължението за регламент и за директива и поради е, самата е, обхват на проблема говорим за над трилион евро, според е, преценка на ЕЦБ. Е, да не говорим за въздействието на економиките и бъдещето на редица държави членки в ЕС. Това застрашава здравето на нашата банкова система в, е, при следващи банкови кризи. Темата е свързана и с дискусията по тази е, всеизвестната система ЕДИС. Е, никакъв е, значителен напредък не е постигнат в това отношение. Тук и Европейския парламент има своята отговорност. И тъй като представляваме ГОЕ, когато говорим за ЕДИС, наистина от месеци насам нищо ново не чувам от Естер Делангия, който е докладчик. Та, като парламент ние трябва да положим необходимите усилия да обсъдим въпроса, да потърсим компромиси и да дадем да, така, да положим, да, да, да, да дадем тласък на усилието да се постигне хармонизация на европейско равнище, да се постигнат общ набор от правила. Ако обичате за малко тишина в залата. Тоест, трябват ни правила, които да защитават интересите и на потребителите, и трябва да видим как да изградим този е, толкова нашумял механизъм е, за предпазните мярки. и да потърсим ясно, точно формулирани норми и правила. Защото ако не успеем да го направим и нещата си останат в този вид и ако оставим това досие за следващия парламент, е, това ще е много лошо. И мисля, че е погрешно да кажем, че първо трябва да сведем риска до нула и след това да започнем да говорим за споделяне на риска и усилията за споделяне на риска. Тези две неща трябва да се движат успоредно. И ако успеем да обсъдим е, чрез обсъждането на тези две досията, е, да намерим начин за смъчаване на риска, това ще е начин да се придвижи напред европейската схема за гарантиране на, на депозити и да е, обезпечим е, банковата система в Европа срещу бъдещи кризи, евентуални кризи. Значи, ако можем да предоставяме заеми и кредити на малки и средни предприятия, на нови, е, ново основани е, фирми или домакинства, ако искаме да сме в състояние да правим това, трябва наистина да изготвим такъв е, набор от правила, за да ограничим и намалим този е, огромен обем не обслужвани заеми. И тук нека да е, е, поясня, че няма да се съглася с господин Люка, Луке. От е, А такъв начин на решаване на споровете би бил полезен, ако се прилага съответния механизъм. Но ако правосъдната, но, ако правосъдна, правосъдната система сама по себе си не може да се справи с такъв обем дела, това води до забавения, твърде много бюрокрация и това не ни помага по никакъв начин. Това е една безкрайна тема, тема по която можем много дълго да говорим с докладчиците, докладчите в сянка. Ще изчакам е, с интерес е, техните предложения. Колкото до нас, ние ще дадем свой конструктивен принос към тази дискусия. дискусия. Благодаря. Председателя, благодаря от ФДД Марко Вали. Благодаря, господин председател. И аз, както колегата Папа Димолиус, бих искал да насоча по-скоро вниманието към споделянето на риска. Като се има предвид, че докладчика от името на НП очерта необходимостта от намаляване на риска. Тя обаче спомена също, също спомена, че е необходимо нещата да върват в паралел, за да можем да се справим с проблема честно. Освен това, честно е да кажем, че има проблем при банките с дериватите и трябва да положим повече усилия, защото при финансовата криза тези ликвидни обещетения се оказаха по, много по-вредни, отколкото необслужваните кредити. Трябва да избягваме големите проблеми в бъдеще. Нещо, което в момента ни изглежда далечно, защото кризата като че ли отшумя поне по отношение на тези на тези гаранции, но може много скоро кризата отново да се върне и затова трябва да сме готови. И а, трябва да е прозрачно това, което правим по този пакет. Съгласен съм с казаното от колегата Димитрия, а и от зелените до голяма степен. Да насочим вниманието към защита на спестяващите а, и хората, които са сключили ипотечни а, договори с банките и може в един момент да се окажат в ръцете на някакви хедж фондове. Това не толкова ще зависи от економическата ситуация, колкото от начина по който се процедира с гаранциите, с обезпеченията. Така че много трябва да внимаваме да не създадем нещо, което да стимулира работата, да стимулира тези този вид дейности у хедж фондовете. Не искаме да създаваме проблеми и в рамките на еврозоната. Така че Нека да не бъдем прекалено агресивни, да не действаме прекалено прибързани, прибързано, защото може да се създадат стимули за спекулантите и да се създадат огромни проблеми за спестителите и да се затруднят у нези, които имат ипотечни кредити. Така че не искаме в един момент онзи, който е сключил ипотека, да се окаже в ръцете на хедж фондовете. Длъжникът трябва да има достатъчно време да изплати ипотеката си и тази ипотека да не бъде автоматично прехвърлена към тези участници на пазара, които не играят по правилата на конкуренцията. Освен това, вторичният пазар трябва да бъде по-конкурентен, когато се, що се отнася до тези продукти. Така че трябва да има добро, добра комуникация между ЕЦБ, комисията и различните участници на пазара, за да се избегнат тези проблеми. Нашата позиция е много сходна и се надявам, че парламентът ще успее да предложи текст, който ще и избегне решението на ЕЦБ. В крайна сметка ние сме законодателя. Благодаря. Благодаря на двамата докладчици за уводните им изказвания. Разбира се, ясно е колко важен е този въпрос. но по него има и различни становища, има и различни потребности по тази проблематика в различните държави членки. По отношение на експозициите в банковия отрасъл и на обслужваните кредити, много се говори по тази тема. Тя много се обсъжда, но може би не насочихме вниманието към реалните цифри и първо причината за тази ситуация. Не трудно да се прави абстрактен анализ, но вместо това може би трябва да се съсредоточим върху пазарните условия – да разгледаме банковата система, която не се управлява както трябва. Основната причина за ситуацията, в която се намираме в момента, е нещо, което разбрахме през последните 8-9 години, защото преживяхме, може би, най-тежката економическа криза в съвременната история. Тя засегна целия континент. Така че тогава, като погледнем цифрите и а, обхвата на кризата трябва да по-сериозно да говорим за необслужваните кредити, но възоснова на данни, на цифри. През последните години експозициите в необслужвани кредити се увеличиха стръмглаво в банките. През последните две години обаче положението се подобри значително заради економическия растеж, който отново се възстанови, така че отново доста от кредитите се изплащат. Но банките са големи и тежки институции и успяха да се справят с пазарните цени или и сега те са в състояние отново да продават активи. Но нези, които не успяха, да се справят с тези а, ниски цени, запазиха своите експозиции. Така че това е един от основните въпроси, който трябва да обсъдим. А, този регламент не трябва да създава допълнителни проблеми в последствие и да минира европейската банкова система. Тя и сега а, се бори с трудностите. Така че е много важно по тези досиета да се положат усилия така, че пазара а, да не дава възможност за отрицателно въздействие на, на обслужваните кредити върху дейността на банките ще бъде интересно да се разработи една рамка за фирмите, които управляват активи, защото проблемът на онези, които страдаха поради ниските пазарни цени, не можеха да продават своите наобслужвани кредити, е проблем, който би трябвало да бъде решен трябва да се намери решение в държавите членки. Ще бъде интересно да се разработи модел, като се даде възможност за сътрудничество между държавата, банките и частните предприятия. Последното, което искам да спомена, и то беше споменато и от преждеговорившите, е бързата процедура – за справяне с агресивното третиране на, на обезпеченията. Това е важно и за банковите институции, и за длъжниците. Трябва да се гарантира най-високо възможно ниво за потребителя. Благодаря. Няма други желаещи за спонтанни изказвания, както разбирам. А, Естер, заповядайте. Отново имате думата. Um, uh, Не, няма да използвам целите 4 минути. Дебатът всъщност протече така, както го очаквах. Да, много неща се обсъждат, много работа предстои. няколко думи за принудителното принудителния фалит или принуждаването към фалит може да има достатъчни буфери, които да предотвратят това. И тези буфери са необходими, защото проблемът е голям. А, освен това, ако не бяхме отделили толкова много време за обсъждане, има и други спорни въпроси, но господин Луке, ако не обсъждаме въпросът за извънсъдебни споразумения, както вие предлагате, за да се от друга страна ускорят съдебните процедури, трябва да кажем, че до сега много успехи не са постигнати по отношение на законодателството с цел хармонизиране на несъстоятелността. Така че, ако се откажем от извънсъдебното споразумение, трябва да си признаем, че той е в, то в много държави членки дава добри резултати и, и няма да вървим по-бързо по друг начин. А, по отношение на защитата на потребителите, да, съгласна съм, че е необходимо високо ниво на защита на потребителите, но колеги, моля, прочетете предложението на комисията кредитите за потребители, включително и ипотеките, се изключват от това предложение. Така че ако бъркам, поправете ме, ако смятате, че има задна вратичка в това отношение, но смятам, че повечето продукти, които са насочени към потребителя, най-вече ипотеките са изключени от това предложение. Така че нека да разгледаме първо внимателно какво се предлага преди да се откажем от този вариант. Но благодаря на всички за дебата, наистина той е много полезен. Благодаря, Естер. И аз ще се опитам да бъда кратък и ще отговоря на някои от коментарите. Първо, наказаното от Сандра. Не мисля, че се опитваме да избегнем не мисля, че създаваме някакви непредвидени пречки за нашите малки и средни предприятия. Те са гръбнака на нашата економика и трябва всичко, което правим, да не бъде нещо, което в последствие да разберем, че е довело до непредвидени обстоятелства. Трябва да бъдем много внимателни. Господин Гига отказа нещо важно тук по отношение приложното поле, но вие сам зададохте въпроса и си отговорихте. Ясно е, че ако искаме от законодателна гледна точка да се справим с проблема на натрупванията, трябва да сме внимателни. Нека да не говорим само как да решим проблема, като се отделят провизии. Трябва да бъдем по-амбициозни, да обсъждаме нещата, да е, видим по какъв начин можем да намерим решение на системата, в системата за тези проблеми. Е, по принцип аз съм готов на обсъждане. Не смятам, че в момента е, имаме готово решение. Има различни позиции и в съвета, и в рамките на самия парламент едва ли ще можем да стигнем до окончателно решение. Но съм съгласен с вас, че трябва да имаме смелостта да сложим на масата проблемите. И искам да благодаря на комисията за подхода, който тя взима, защото тя поема, защото той наистина е широк, но това не е крайното решение. А пък за сега подходът се ограничава само до очертаване на проблемите, такива каквито са в момента. Така че все още решението не е взето. И именно това е причината, според мен, поради която трябва да се придържаме към приложното поле, което беше определено и от е, плана на действие на ЕКОФИН и пред, беше предложено и от комисията. Мисля, че ясно определих двата водещи принципа и Естер, разбира се, трябва да сме сериозни, ни обективни, да сме реалисти, да сме наясно, че не искаме да направим нищо, което да принуди малките и средни предприятия да фалират. Естествено, това не е идеята, не е целта ни, но трябва да си даваме сметка, че би било възможно. И затова трябва в вариантите, които обсъждаме, да си даваме сметка как правим разлика между онова, което евентуално би могло да ни тревожи и тревожни обстоятелства като такива. Така че, нека да не бъдем прекалено тесногради, нека когато говорим за експозиции, да имаме предвид, че има малки и средни предприятия, които може да имат големи експозиции, но все пак те са жизнеспособни и могат да се справят. Така че не бива а, да а, се продава само задължението на такова едно предприятие, просто за да се върнат парите и така пазара да се отърве от него. Така че това е въпрос, който съзнаваме, че носи някои рискове и трябва прагматично да помислим какви са най-подходящите начини да се справим с тях. Като от една страна искаме да има някаква справедливост, от друга страна да се намери решение. Надявам се, че ще имаме компромисно решение за а, този проблем, но както вече казах, има два основни въпроса. Стълб 1 е различен от стълб 2 и а, тези потенциално нежелани последствия също трябва да бъдат засегнати в нашата дискусия. Зная, че целият екип по преговорите беше много ангажиран с тази тема и това може да бъде и отправна точка. Има различни въпроси, по които ние може би не сме на едно мнение но ще продължим да ги обсъждаме през следните седмици и се надявам, че ще стигнем до някакво компромисно а, и а, удачно решение. В противен случай, по-добре да нямаме регламент, защото по-добре да няма регламент, отколкото да имаме лош регламент. Но, както вече казах, смятам, че ще успеем да намерим едно успешно решение и това ще бъде е, и то ще се превърне в много важен елемент от нашата законодателна е, работа с цел намаляване на рисковете. Благодаря и сега на 22 октомври ще се обсъди доклада, на 20, до 26 октомври а, е, евентуални а, поправки. А, времето е малко, сбит е графика, но можем да го обсъдим по-нататък. 19-20 ноември гласуваме гласуване и 3 декември в ЕКОН. Така че да се опитаме да се придържаме към този график. Благодаря на Естер и на всички вас за тази много богата а, дискусия и обмен на виждания. А сега нека да преминем към следващата тема. Тя, както знаете, не е гласуване, а един, един много важен избор на първия заместник председател, защото, както вероятно знаете, на 29 август групата на НП избра а, нов координатор на, в лицето на Маркус Фърбър, така че поздравления първо за Маркос Фърбър, а след този избор Маркус се оттегли е, от поста първи заместник председател на нашия комитет. Затова нека да преминем към избора на първия заместник председател. Най-напред нека да според нашите правила да цитирам имената на участниците. Сабин Вархайен, Кристоф Хансен, Рамон Херегри, Брандо Бенифей, Ашли Фокс, Ли Вирникс, Софи Велт и Лопес Дървехо. Сега трябва да проверя кворума. 60 16 души присъстват. А сега моля номинации. Любек, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. От името на НБ предлагам господин Брайан Хейс. Благодаря ви. Кандидатът е, съгласен ли е кандидатурата му да бъде предложена? Господин Хейс, да. Приемам чудесно. Знам, че кандидатът е пълноправен член на комисията ЕКОН. Знам, че е попълнил надлежно от декларацията за финансови интереси. Така че мисля, че можем да пристъпим към избора с аплодисменти. Congratulations, Brian. I guess... Поздравления, Брайан. Имаш думата. Бих искам само да благодаря на Лутек за това, че стигна кандидатурата ми и на всички колеги, които я подкрепиха. Каквито да са позициите ми по някои дебати, може би някой път мнението ни се, се разминават, но всички сме съгласни, че чрез съвместна работа, партньорство и сътрудничество постигаме най-добри резултати и затова бих искал да благодаря на всички колеги и в частност на вас, господин Галтиери, за отличното ни сътрудничество. Благодаря, Брайан, и аз очаквам с нетърпение по-нататъчната съвместна работа. И така обявявам, че кандидатът беше избран с аплодисменти. Ще се присъединиш ли към нас? А да, добре, разбирам, ще направим изключение е, от е, установената практика. Не е правило установена практика, така че ще направим изключение и на днешното заседание първи заместник председател няма да седи е, тук на председателската маса. Още веднъж поздравление за Брайан. Сега пристъпваме към гласуването. Най-напред ще ви помоля да изпробваме системата за гласуване. Моля, гласувайте електронно. couple of colleagues to vote. One who vote yet? Please, is a test. Vote. Who is not voting? Някои от колегите е сложил картата си гласуване в системата, но не е гласувал. Не е задушително все пак гласуването. Just a second. So we close the vote. Прекратяваме гласуването. Thank you. So now uh, we uh, start with и така започваме с гласуването по едно много важно предложение, именно предложението за регламент за общо европейският личен пенсионен продукт. Докладчик е Софи Интвелт. Разбирам, колкото разбирам, Перванш Перес иска да вземе думата. Перванш, заповядай. Да благодаря ви. Ще пристъпим към гласуването на това предложение, което е много важна част от законодателният пакет, представен от Европейската комисия. И си давам сметка, че всички бихме искали възможно най-бързо да започнат преговорите с съвета и да се приключи работа по това предложение. Но, както казах, това предложение е важно, защото целта му е да се създаде нов пенсионен режим за всички европейски граждани. Нямаше разискване в пленарна зала по доклада, който ще се гласува, така че ви благодаря, че ми дадохте думата. Предполагам, че и госпожа докладчика ще поиска да вземе думата. Знаем, че текста трябваше да бъде гласуван през месец юни и най-накрая ще го гласуваме, може би, днес. Поради изтечение на обстоятелствата и на работния ни календар в нашата политическа група не можахме да се произнесем по резултатът от постигнатите компромиси днес след обед на подготвителното заседание на нашата работна група преди гласуването. Няма да се спира подробности на метода на работа или на позициите на отделните колеги, но на този етап бих искал да направя няколко коментара. Първият е свързан с отговорният отговор, който ще се ще отговаря за този вид лични пенсионни продукти. Доколкото разбираме, има предложение, с което се предоставят такива правомощия на ЕСМА, като се има предвид притесненията свързани с свободното предоставяне на услуги по отношение на пенсионните продукти. Но продължавам да смятам, е, че включително и по отношение ние на политическото послание, което ще отправим, смятам, че компетентната, компетентният орган, компетентна европейска институция, случай трябва да бъде ЕОПА, а не ЕСМА, защото все пак говорим за пенсионни продукти, макар и да има аспект свързан с свободното им предоставяне. На второ място, по отношение на определението за капитал, в член 22 Владичнете в член на 2, определение 21 не дава възможност на пенсионерът да се възползва от цялостният капитал, който е вложил в номинална стойност ние не сме съгласни с това предложение и съжалявам, че по този начин нарушавам е, ритма на работа на Европейския парламент, но все пак темата за нас е много важна и мога да ви е, помоля от сега и да ви осведомя, че ще предложим устно изменение по член на е, втори по точка Б. И накрая ви моля да няма възражение за устни изменения, които ще внесат зелените, по което бихме искали да има възможност да се гласува. Благодаря ви. Софи, искаш ли да вземеш думата? Заповядай. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка и на нашите сътрудници, които положиха много усилия през изминалата година. Струва ми се, че резултатът, с който, който постигнахме, е един сложен, но добре балансиран компромис. Темата е много чувствителна, давам си сметка за това, но ми се струва, че това, което успяхме да постигнем, действително си заслужава и заслужава да получи подкрепата на всички политически групи. Защото ми се струва, че всички политически групи успяха да постигнат доста от това, което искаха под формата на изменения доста дълго време ни отне договарят въпросите изменения, трябваше да се гласува текстът преди лятото, отложихме гласуването, имахме два месеца в повече възможно всеки да обсъди предложенията за компромисни изменения в тази политическа група. Отново обсъдихме компромисните изменения, постигнахме споразумения в четвъртък миналата седмица. Е, извинете, във вторник миналата седмица, в среда бяха изпратени на всички компромисите изменения. Съгласна съм с Перван, ще трябва винаги да има нужната гъвкавост в сградния процес, за да се отразят идеи, които се появи в последният момент, но смятам, че трябва да се гарантира и нужната прозрачност по време на процеса което означава да се даде възможност на колегите да отговорят и да вземат предвид подобни нови идеи и нови предложения нов елемент, който изобщо не беше споменат през цялата последна година, се предлага днес след обед под формата на устно изменение и то под формата на задължителна на зададена група позиция. Ами добре, Нека се пак да пристъпим към гласуването и се надявам, че групата на социалистите и демократите ще могат да подкрепят подложението в настоящият му вид, за да може да започнем тристранни преговори в края на месеца и надявам се да приключим работа по такова отношение до края на годината. Като центристско политическо движение мога мога само да кажа, че ние се надяваме всички да могат да подкрепят нашето предложение. То е доста амбициозно, надхвърля заключението на съвета. Нашето предложение е по-европейско, гарантира повече защита на потребителите, по-добри възможности за доставчиците на услуги. Има много допълнителни елементи, свързани с устойчивостта, социалните съображения и нататък. Смятам, че това наистина е едно много изчерпателно предложение, което заслужава подкрепата ви, така че призовавам колкото може повече колеги да го подкрепят. Благодаря ви. И аз ви благодаря, Брайан. Ще си позволя един кратък коментар от името на НП. Бих искал да изкажа съгласие с позицията на докладчика. Преговорите бяха сложни и трудни. Всички политически групи проявиха гъвкавост и успяхме да постигнем пакета, който договорих миналата седмица. И моята политическа е група ме натовари с отговорността да подкрепя това предложение въз основа на компромиса и на текста, който ни беше а, представен миналата седмица. Прекалено късно е да се внася изменение, което първо никога не е предлагано към момент и на второ място не е било обсъждано по същество по време на преговорите. Затова съществува тази процедура, която е, изисква минимално мнозинството да подкрепят внасянето и гласуването на устно изменение. И между другото ви припомням, че всички политически групи направиха компромиси. Има части от това продължение, които на мен не ми харесват, но ми се струва, че в името на този европейски продукт и както казахте, господин председател, това е ключов елемент от а, съюз на капиталовите пазари. Това е важен елемент от а, хората, които се надяват да има адекватно пенсионно осигуряване за бъдеще по цяла Европа. По въпроса за ЕОПа, смятам, че ЕОПа е водеща единствената агенция в Европейския съюз, която се занимава с пенсионната политика. Има и други елементи, които за мен са трудно приемливи, но ги приех, за да успеем да договорим компромис. А по въпроса за определението на капитал, струва се, че в момента разполагаме с определение, което отговаря на, истински, на действителният свят, което може да бъде полезно и за гражданите, и за политиците, които се опитват да водят прозрачна политика в тази област. Така че винаги сме за гъвкавост, но да се прави подобно предложение в толкова, на толкова късен етап на изготвената процедура е много трудно и аз не знам как точно да как посъветвам моите колеги да гласуват. Нека всеки да гласува по съвест. Благодаря ви. Ами мисля, че единственият демократичен начин, с който разполагаме да разрешим този проблем е да пристъпим към гласуването. Най-напред Започваме с трите изменения, които засягат законодателната резолюция. Започваме с гласуване анблок на изменения 177, 188 и 179, които на практика и настояват за оттегляне предложението на Европейската комисия. Разбира се, ако тези изменения бъдат приети, спираме до тук с гласуването. Но разбира се, ако тези изменения бъдат отхвърлени, резултат от поименното гласуване няма да бъде включен в протокола на окончателното гласуване. И така гласуваме Unblock изменения 177, 188 и 189. Електронно ли е гласуването всъщност? Моля, гласувайте. Vote is closed. Rejected. So... Отхвърля се и така стигам сега към компромис А. За, против, въздържали се, приема се компромис Б с устно изменение на социалистите и демократите. Господин Луке. Извинете, но аз възразявам на устното изменение. Може ли да помолите дали има и други... Да попитате дали други колеги имат възражения? Аз не съм го виждал това изменение. Мога да ви почита изменението. Всъщност ще ви го прочита, за да има пълна прозрачност. Предложението е да се добави капитал означава агрегираните финансови приноси и инвести... от инвестициите в този принос, ако са положителни, като се изчислява въз основата на това, което е инвестирано след приспадане и добавя се всъщност последват думите ако е положителен, т.е. възвръщаемостта на капитала се добавя само ако е положителен, а второто е е, техническо уточнение. Това, което иска да обясня, това вие се... Вие възразявате добре, има достатъчно колеги, които възразяват. При това положение се отхвърля основното изменение и сега гласуваме компромиса. Всъщност, основното изменение не беше допуснато за гласуване. Не, всъщност няма да го гласуваме. Oh, yes. Oh, On the vote on compromise B, uh, we, we can have... Ако искате, може да гласуваме поименно по компромис Б. Предполагам, че искате това гласуване от името на групата на социалистите и демократите. В такъв случай гласуваме поименно компромис Б. Моля, гласувайте. Vote is closed. Uh, приема се 22 гласа за, 4 гласа против, 21 въздържали се. Продължаваме с компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали... Не, извинете. Компромис Д с устно изменение на зелените. Не виждам възражение, така че го гласуваме с устното изменение. А, има възражение? Съжалявам, господин председател, възразявам, защото не съм запозната с текста на изменението. Всъщност това е продължение за заличаване на буква F на член 5, параграф 1. Управляващ управляващите альтернативни фондове за инвестиции и т.н. Господин Луки, не, не виждам текста в а, списъка за гласуване, с който разполагам. Бас. Ами устното изменение фигурира в списъка на гласуване на всички. Много отдавна го изпратихме на всички си в сянка още миналата седмица, така че това устно изменение е малко по-различно от това на свистите демократите, честно ви го казвам, така че много съм изненадан от факта, че не, не фигурира в списък за гласуване на ЕКР. Бернт, намерихте ли текста на устното изменение? Не, разбира се, може да възразите, ако искате, но може би не възоснова на това, че не сте запознат с текста, защото това изменение няма нищо общо с темата, като обсъдихме преди малко. После, разбира се, имате възможност да възразите, ако искате, но това е по друг повод. Сега вече възразявате ли или не? Не. В такъв случай гласуваме компромис за Д с устното изменение на зелените за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Отхвърля се така случай гласуваме компромис Д без основно изменение за, против, въздържали се, приема се компромис Е. Мога ли ви помоля да проверим Спорпа няма нужда, мнозинството беше красногачиво, но нека да гласуваме електронно по компромис Д. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис Е за против въздържали се. Приема се. Гласувахме Е, нали така? Сега продължаваме с компромис е, а за против въздържали се приема се, компромис F за против въздържали се приема се, компромис G за против въздържали се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 Изменение 536 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 90, моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 3 гласа. Изменение 95 на имко за, против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 с устно изменение, което също не е ново, за, против. Нека да направим проверка. Моля, го гласувайте електронно. Приема се. 24 гласа за, 22 гласа против. Трима въздържали се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Компромис R за, против, въздържали се, приема се. Компромис S за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, не, извинете. Компромис Т също с устно изменение за, против, нека да направим проверка. Моля гласувайте електронно.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 за, против, въздържали се, приема се. Компром... Изменение 138 на имко, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 670 за, против, мисля, че беше отхвърлено. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте по електронно изменение 670. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис АГ за против въздържали се приема се. А ХАШ за против въздържали се приема се. Компромис А и плюс АК за против въздържали се приема се. Компромис АЙ за против въздържали се приема се. Компромис, извинете, изменение 704 за против. Нека да направим проверка. Изменение 704. Прекратете гласуването. Отхвърля се с два гласа разлика. Компромис АЛ за против въздържали се приема се. Компромис АМ за против въздържали се приема се. Изменение 731 плюс 903, 904, 905. Гласуваме ги амблок за против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърлят се компромис АН за против въздържали се. Приемат се. МПЛ 128 за против въздържали. Нека да направим проверка. ...128 на Емпъл. 128 на МПЛ. Всъщност няма нужда от проверка. Отхвърля се. 158 на имко за проверка. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. 26 гласа за, 23 гласа против. Компромис АО за, против, въздържали се. Приема се. Компромис АП с устно изменение от зелените. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме. Искате проверка? Добре. Гласата беше ясен, но що ме настоявате? Прекратете гласуването. 30 гласа против, 19 гласа за. Сега гласуваме компромис АП без устното изменение за против, въздържали се, приема се. Компромис АК за, против, въздържали се, приема се. Компромис АР за, против, въздържали се, приема се. Компромис АС за, против, въздържали се, приема се. Компромис АСА за, против, въздържали се, приема се. Компромис АТ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АУ за, против, въздържали се, Приема се. Компромис АВ за против въздържали се. Приема се. Компромис А W за против въздържали се. Приема се. Компромис А Хикс за против въздържали се. Приема се. Компромис А Y за против въздържали се. Приема се. Компромис А Z за против въздържали се. Приема се. Компромис БА за против въздържали се. Приема се. Компромис ББ за против. Нека да направим проверка. Компромис ББ. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 893, което не е оттеглено всъщност. Да, изменение 893 за, против, мисля, че се отхвърли. Искате ли проверка? Добре, проверка на изменение 893. Моля, гласувайте. Електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 894. Не, 895 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис БЦ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 897 до 902 амблок за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Компромис БД. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 167 и 196 на имко за против въздържа. Да проверим, ако обичате. Мисля, че се приема да да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Б е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 903 913 е, за против въздържали се. Моля да проверим. 913. Край на гласуването. Отхвърля се. За 914 е, за против въздържали се. Приема се. Да проверим 114. Гласувайте. 914. Имам плюс в списъка. Затова избързах да кажа приема се. Край на гласуването. Приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 1 за, против, въздържали. Да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис БФ за против въздържали се приема се. Изменение 190 за против въздържали се отхвърля се. Имко 2 за против въздържали се приема се. Изменение къде сме? 186 на следващата седмица 186. За, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, МПО 3 за, против. Моля да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 25 също 23, 193 за, против, въздържали се, при... отхвърля се, 196 за, против, въздържали се, отхвърля се, 197 за, против, въздържали се, отхвърля се, 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпл 5 за, против, въздържали се, да проверим 5. 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Подхвърля се МПЛ 7. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. МПЛ 8. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 9. За, против. се въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200, 200 208 209. Е, отхвърля се е, имко 5. За, против, въздържали се да проверим. Моля, гласувайте по имко 4. 5. Е, Край на гласуването. Отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Ампл 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис БГ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 212 за, против, въздържали се. Не виждам. Гласуваме, моля, по 212. Край на гласуването. Отхвърля се 213 за, против, въздържали се. Отхвърля се 214 е, отхвърля се 215 за против въздържали се приема се 217 за против да проверим моля гласувайте по 217 и заедно с е, Ample 14 те са идентични. Край на гласуването. Отхвърля се. 218 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 6, М, 6 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Имко 9 за против въздържали се отхвърля се. Имко 10 за против въздържали се отпада. 11 за против въздържали се отхвърля се. 219 за против. Да проверим 219. 200 За против приема се. 26 23. Сега 222, имко 14 и имко 14 приема се. МПЛ 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 13 за, про... да проверим Имко 13, гласувайте. МП 17 отхвърля се предишно. МК 17 за против въздържали се. Отхвърля се. Имко 16 за против въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 23 за, 22 против. Приема се. 223 и 7 заедно за, против. Да проверим, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас пада, 25 също 24. Имко 15 за. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването приема се. С 26-23 гласа. Сега 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 226 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 227 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 17 за против въздържали се, приема се, 228 за, против въздържали се, отхвърля се, 9 за, против. Да проверим, гласувайте за, по 9. Край на гласуването. Отхвърля се. 229 за, против въздържали се, отхвърля се, 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 23 за, против, да правим. Моля, гласувайте. Имко 23. Край на гласуването. Отхвърля се с 26 срещу 23. Имко 19. За, против, въздържали се, отхвърля се. 232 и Емпъл 19 за Точно това казах 232 и 19. Точно това казах. 232 и Емпъл 19. За, против, да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съвместимо с 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 и Емпъл 20 за. Да провери, моля. Гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. 235 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 236 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 10 за против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против. Да проверим 237, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 238 за, против, да, да проверим 238. гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. С 26 с 23. Имко 20 за. Против. Да проверим. Имко 20. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 239 за. Против. Да проверим 239. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 200, е, отхвърля се. 240. За, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. 241. За, против, въздържали се, отхвърля се. 242. За, против, въздържали се, приема се. 200. Да проверим. 242. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. С 28 срещу 19. 243 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 244 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 245 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. 245. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. членове на Либе не могат да гласуват, освен ако не са е, заместници на, на ЕКОН. Сега не можем да променяме съотношението между групите. Значи имаме членове на други групи, които не са. Е, заместници. Така че да не превишаваме бройката. Не са в съвместния комитет, но могат да гласуват до съответния прак. Къде бяхме стигнали? 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпл 22 за, против. Гласувайте, моля, по Емпл 22. Моля, гласувайте. Все още има не гласували. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас пада. Компромис БХ за против въздържали се. Приема се. Имко 25 за против въздържали се. Отхвърля се. 255 за и МП 26 за против въздържали се. Отхвърля се. 256 за, против. Да проверим 256. Гласувайте. Стигаме до горната граница. 61 гласа, но един е в повече. Един повече е гласувал. Виждам 62 тук. Това е Действително, глас... те гласове са 54, така че е, всичко е наред. Край на гласуването. Малко необичайно, но равен резултат, значи пада. 26 на 26. Имко 27 за, против. Да проверим Имко 27. Сега от е, социалисти и демократи е, трима в повече. Трима са в повече. един все още е повече. Сега е окей. Okay. Край на гласуването. Приема се. 257 и Емпъл 27. За, против, възражали се. Е, приема се. 258. 200, е, отхвърля се. Имко 28. За, против, възражали се. Отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, приема се, поправя се председател. Сега 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ампл 28 за, против, да проверим Ампл 28 заедно с няколко други изменения. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 264 за НП 264 за против да проявим 264 моля гласувайте Край на гласуването. Отхвърля се. 17. За, против, въздържали се. Приема се. 30. За, против, въздържали се. 18. За, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Имко. Не. Значи стигаме до 266. За, против, въздържали се, отхвърли се. Имко 31. За, против, въздържали се, отхвърли се. Ампъл 31. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ампъл 32. За, против, въздържали се. Моля да проверим Ампъл 32. Край на гласуването. Равен. Резултат 27. Отхвърля се. Отпада. Имко 32, което е съвместимо за, против, въздържали се, приема се. Имко 33 за, против, възражали се, отхвърля се. Емпл 23 за, против. Да проверяем 23. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 30 гласа против, 25 гласа за компромис БХА за против въздържали се приема се изменение 270 имко 35 за против въздържали се приема се имко 36 за против въздържали се не виждам как гласувате в тази част на залата, така че е по-добре да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. М по 33 за. Против. Нека да направим проверка на МПЛ 33. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Основната част отпада а всъщност не отпада само едно изменение. Гласуваме 272 за, против, въздържали се. Приема се компромис БИ за, против, въздържали се. Приема се изменение 278 за, против, въздържали се. Отхвърля се 279 за, против. Нека да направим проверка на изменение 279. Моля, гласувайте електронно. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 281 за, против. Е, бих казал мнозинство, но все пак може би да го проверим. 281. Край на гласуването. Да, бълшинство приема се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 емпъл за, против, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис J приема се, БК за против, приема се, 22, поправка 22, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас. 28-27. 294 за, против. За въздържали се не виждам. Моля, гласувайте по 294. Край на гласуването. Отхвърля се компромис БЛ. За, против, въздържали се, приема се. Е, Имко 41. Моля, гласувайте. Проверка. Край на гласуването. Приема се 303 за, против. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Равен брой гласове. Отхвърля се. 304. За, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 42, за, против, въздържали се, приема се. Компромис БЛА, приема се. МПО 43, за, против, въздържали се, отхвърля се. 23, за, против, Проверка. Моля, гласувайте. Вероятно ще се отхвърли, но все пак. Край на гласуването. Да, отхвърля се. МПО 44 за, против, въздържали се. Моля, проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис БМ за, против, въздържали се, приема се. Компромис БН БН за, против, въздържали се, приема се. Имко 47 за, против, въздържали се. Моля, проверка, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Имко 48 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис БО за, против, въздържали се, приема се. изменение 24 за, против, моля проверка 24. Край на гласуването. Отхвърля се. 312. 312. Моля проверка. Край на гласуването. Приема се. Имко 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПО 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 319 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 и МПО 29. Приема се 27 за, против, въздържали се Отхвърля се. Приема се. 320 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 321 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис BQ. BQ. Приема се. 30 и имко 32 за против въздържали се приема се но ако искате може да проверим Проверка. Извинете. Край на гласуването. Приема се с един глас. Значи имаше смисъл от проверката. 31 и Инко 33. За, против, въздържали се. Приема се. 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. 324, МП 50, за, против, въздържали се, отхвърля се. 326 за, против, въздържали се, отхвърля се. 327 за, против, въздържали се, приема се. МП от 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. МП от 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. МП 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. МП 54 за, против, въздържали се, приема се. Имко 50 за, против. Имко 54, извинете. За, против, въздържали се, приема се. И така, МПО 55 за, против, въздържали се, приема се. 330 и 4, така че гласуваме по предложението на комисията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 29 гласа за, 10 против и 17 въздържали се. А сега Гласуваме по изменение 176 на законодателното а, решение. А сега по решението за започване на междуинституционални преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 47 за, 8 против, 1 въздържал се, така че имаме необходимото квалифицирано мнозинство. Поздравление за докладчика! Uh, uh, Тъй като малко, малко закъсняваме, ще променим поредността, така че веднага да започваме с работата с Либе, за да не ви задържаме излишно и ще, останат, остана, ще остане за после гласуването, с което не смогнахме, което е малко.